Благодаря. Чешките власти ме уведомиха, че господин Войтех Минар ще замени господин Юрий Хавел 23 юли 2012. Приветствам новия колега. Искам да кажа, че по член 3, параграф 2, е, когато бъдат е, е, проверени всички негови документи или пък излезе решение, ако е успорен неговия избор, той ще заеме своето място. Ще говоря по-близо до микрофона. Добре. Официално изявление правя наистина. И ако той подпише, разбира се, декларация, че не заема пост, който да противоречи на заемането на поста на европейски парламентарист или депутат, ще господин Войтех Мидър ще вземе своето място и ще се възползва от всички права, които му да дава този пост. Освен това, получих у господин Успашич едно искане за защита на неговия парламентарен имунитет, защото пред Вилнуския съд се разглежда дело срещу него. По, чле, по правило 6, параграф 3, това ще бъде предадено на Комисията по правни въпроси. След това социалистите и демократите изпратиха свои питания и съответните назначения ще